този доклад, който се надявам да бъде прият утре, ще бъде основата, на която ще можем да е, осигурим защита на гражданите. Председателят с това съвместния дебат приключва. Дебатът, гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата точка в дневния ред е устния въпрос към комисията за Европейският механизъм за финансово стабилизиране и Европейски инструмент за финансова стабилност. Получих списък с участниците. Първият оратор е госпожа Шаран Болс. Благодаря. Много често се казва, че дяволът е в подробностите. Това е много актуална поговорка, но пък е, от друга страна, като че ли извинение, непрекъснато да е, казваме, че е, пазарът е сложен, не можем да го следим достатъчно задълбочено. Говорихме за стрес-тестовете. Там са необходими прозрачни и надежни изходни допускания, за да имаме правилни резултати. Твърде много се бавеше решението за спасяването на Гърция в много подробности се вторачваше комисията и това отлагаше с месеци решението. Ние сме дяволите, които, вглеждайки се в подробностите, не успяваме да изпълним обещанията си. На 7 юни един по-общ европейски инструмент за финансова стабилност беше обявен и потенциалният ефект от този нов инструмент за европейския бюджет, но и за други институции, като например Европейската инвестиционна банка, трябва да бъдат отчетени, защото кредитирането на МСП, държавния дълг основно ще понесат бремето. Изключително важен е растежът за възстановяването, а малките и средните предприятия ще бъдат в челните редици. Що се отнася до фондовете и дружествата за специални инвестиционни цели, държавите и институциите, които не искат да се присъединят, трябва да имат възможност да го направят, като а, се държи сметка за това дали правилника на Европейската а, Централна банка го позволява. Искаме да а, зададем въпроса именно в а, тази а, посока към комисията. А, има и още въпроси. Как ще изглежда координацията между Фонда за стабилизиране и дейността на МВФ? Дали ще бъдат предвидени средства в съотношение 2 към 1 и какво е, е отношението е, в областта на лихвените проценти? Дали е, само кредитите на МВФ ще бъдат изключени при евентуално преструктуриране на задълженията на длъжниците и не бива ли да е точно обратното? Е, МВФ, МВФ ли трябва да допълва средствата, които предоставят е, Европейският съюз за спасяване или обратното, европейските средства трябва да допълват средствата на МВФ? Продължавам с еврооблигациите. Тук основният въпрос е имаме ли една обща еврооблигация с общ финансов а, лихвен процент? Дали това а, не а, дава обратен стимул за пазарните сили? Дали така не се стига до много по-бърза задлъжнялост? нулевия риск, който се задава за ДЦК, дали във всички случаи може да се приема като положителен и дали това подобрява финансовите позиции на държавите членки? Няма ли отново да спасяваме банките е, благодарение на това, че въвеждаме един механизъм за стабилизиране, а той да доведе до обратния ефект. Като част от новото економическо управление, разбира се, в по-дългосрочен план трябва да се търси решение и не като е, част от една политизирана е, процедура за противодействие на свръхдефицита. Тук имаме възможност а, да обърнем един проблем в директивата за минималните капиталови изисквания в полезен инструмент за бъдещето. Внасяйки а, този а, въпрос, аз съм удовлетворена а, от а, реакцията на комисията, която а, изяви готовност в предстоящи законодателни актове да а, регламентира този въпрос със съответното предложение. Това приемам. Благодаря много. Благодаря. А сега ще дадем думата на комисията. Комисарят Бърние. Благодаря. Аз давам този отговор от името на колегата Оли Рен Шарам Болс а, говори за дявола, но мисля, че можем да говорим и за ангели. Да, дяволът е винаги в подробностите. Нека сега да, да навлезем в подробности за какви суми става дума, когато говорим за европейския механизъм за стабилизиране и каква е връзката с тавана върху собствените средства. Заключенията на съвета ЕКОФИН говорят за 60 милиарда евро за европейският механизъм за финансово стабилизиране. Законовият лимит е заложен в член 2.2 решението за собствените средства се определят от държавите членки 1,23% от брутния национален доход. Това означава, че общият таван т.е гарантираните кредити не трябва да надминава 1,23% в определена година. Това е отговор, който би дал Оли Рен. Второ, дали Комисията е направила оценка на въздействието на тези инструменти. Според регламента за Европейския механизъм за финансово стабилизиране, Европейската комисия е длъжна да подготви в рамките на 6 месеца след създаването на механизмът или на всеки 6 месеца доклад за функционирането му. Този доклад се представя на Економически и социален комитет и съвета. Там се прави оценка на въздействието на текста предвидена е правителствена структура, чието функциониране не подлежи на, на, на тези разпоредби. Какъв е капацитета на Европейската инвестиционна банка и Европейският инструмент за финансова стабилност? Те не са пряко свързани с Европейска инвестиционна банка. Тя само управлява средствата, осигурява логистична подкрепа за Европейският механизъм за финансово стабилизиране. Тя не предоставя средства от името на Европейския механизъм за финансово стабилизиране. Четвърти въпрос. Кога може да има предложение за държавният дълг. Европейската комисия работи по предложенията в тясна връзка с работната група, председателствана от господин Херман Ван Ромпой. Все още нямаме юридическата рамка, каква е ролята на Европейския парламент. Той е длъжен да. Той трябва да бъде информиран за всички тенденции, за всички промени в тази процедура основата е процедурата, предвидена от договора. Каква е координацията с Международния валутен фонд, политическата координация за дълга на, за, сувер... за държавния дълг, тогава, когато има пакет за финансово стабилизиране. Седем въпрос. Как да се отговори на, конкрет, на под потребностите на страни, които не членуват в еврозоната, държавите член, които не членуват в еврозоната, могат, когато е необходимо, да използват предвидената помощ за платежния баланс, при е, който е до 26 милиарда до 50 милиарда евро. 15 милиарда са предоставени за Унгария и Румъния и а, Латвия. Има и помощ за платежния баланс, а, който е при по-благоприятни условия. Осми и последен въпрос а, по избора за правно основание. В Европейският механизъм за финансово стабилизиране има за финансово основание договорът и предвидено е той да се задейства в случай на сериозна опасност за финансовото състояние. Предприемат се действия, за да се защити еврото. Това е резултат от продължителна процедура, в която участват национални парламенти и Европейският парламент може, е призова комисията да се приеме резолюцията. Това е което мога да отговоря на госпожа Шарен Бол по конкретните въпроси, които тя зададе. Благодаря ви, господин комисар. А сега ще дам думата на представителите на политическите групи за групата на е НП от Маркарещ. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, първото, което бих искал да спомена е свързано с темата финансовият механизъм в никакъв случай не измества необходимостта от Европейски валутен фонд. Европейският е, механизъм е само първата стъпка за обезпечаване на европейския капитал и следващата стъпка ще бъде създаването на Европейски валутен фонд. Необходими са реформи на финансовия пазар – Необходими са механизми за защита срещу рискове. Необходима ни е финансова стабилност, много повече отколкото до сега. Най-добрият механизъм за стабилизиране е спазването на критериите от Мастрихт, спазването на правилата, записани в е, Европейския пакт за стабилност и растеж, спазването на правилата на пазара и една интензивна, разумна политика на инвестиране, така че е, да създадем условията за растеж. Благодаря ви, господин Кареш. От името на е, Съюза на социалисти и демократи, госпожа Подимата, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ясно е, че решението от 9 май за създаване на Европейския механизъм за финансово стабилизиране е особено а, важно за защита на а, валутата и стабилността на еврозоната. Парламента отдавна се беше обърнал към съвета, за да вземе това решение. Естествено го приветства. Това решение изпрати, макар и закъсняло, послание за солидарност към международните пазари. Европейската централна банка също прояви солидарност, като интервенира на облигационния пазар – практика, която напълно съответства на общия дух на решенията на министрите от еврозоната. Но все пак става дума за временни мерки, временен механизъм и ако искаме да извлечем полуки от сегашната криза, е ясно, че не трябва да чакаме следващата криза, е, за да установим недостатъците и слабостите на еврозоната преди да интервенираме. Именно днес трябва да се вземе решение за е, създаване на постоянни механизми за стабилизиране, които да играят и съществена превентивна роля. Съобщението на Комисията за засилване на механизма е в правилна посока, но не трябва да забравяме, че главната ни цел е възстановяването, стабилното възстановяване на европейската економика. Трябва да се създадат рамки не само за финансово оздравяване, но и за създаване на работни места и социално сближаване. Трябва да предприемем, да имаме приоритети, които да не са санкции, а равно третиране на всички държави членки, както на техните граждани. Благодаря. Госпожа Берес, госпожо председател, господин комисар, в този парламент ние се радваме, че солидарността все пак се прояви въпреки че трябваха няколко месеца да изтекат пред, след тази инициатива на 11 февруари. Междувременно пазарите свършиха своята работа. Когато разглеждаме Европейската инициатива за солидарност, трябва да видим откъде идва тя и как е създадена, как се създаде тази ситуация. Може би не е правилно управлението на еврозоната. Господин Карас говори за пакта за стабилност, но аз смятам, че само прилагането на пакта за стабилност не е достатъчно. А от самото начало ние подценихме рисковете от противоречия и разлики в котирането и държавните дългове. Припомнихте, че в този парламент от октомври 2008 година насам е, след е, улесненията за платежния баланс имаше гласове, които е, казаха, че член 122 трябва да се приложи. Разбира се, мерките по спешност не винаги са най-добрите. Казахте е, че е добре е, като решение да се предприеме траен механизъм и да се направят едни по-настъпателни е, предложения, защото еврозоната се нуждае не само от добро управление, а, също така в случай, че отново се поднови подобно ситуация, трябва да има траен механизъм. съжалявам за това, че държавите членки предпочитат този механизъм временен. Още две думи, ако ми позволите. Председателката прекъсва оратора. Времето ви стече, госпожо Берес. Пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. Госпожо Берес, имахте две минути, а говорихте две минути и половина. За това ви прекъснах. Да, вярно е, че разполагаме с някакво време, но все пак. И така, благодаря за вашето разбиране. И сега пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. Първо госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. На 9 май финансовите министри на държавите членки решиха да създадат механизъм за финансова стабилност. В него се включиха законодателни мерки с цел да се подсили общата валута, еврото и също така да се подпомогне на тежката финансова ситуация на държавите членки. Този механизъм трябваше да бъде използван ефективно, така че държавите членки да могат да подсилят свои, да консолидират своите финанси не само със собствени сили. Европейският съюз отговори по този начин на една кризисна ситуация, за която обаче Съюза не беше готов. Комисарят Барние, имайки предвид, че този механизъм от 3 години съществуваше по някакъв временен начин, и с цел да се подпомогне Европейския съюз в ситуации на криза. Мислите ли, че този механизъм трябва да стане постоянен? Какво ще отговорите? Благодаря сега господин Обермайер за една минута. So, Danke, Frau Vorsitzende. Im Krisenfall eines anderen Mitgliedstaaten. Благодаря. В случай на криза в дадена страна членка, европейските страни вече няма да помагат с финансов пакет. Те ще си обединят усилията. Но това няма да разреши проблемите ни, защото а, в различните страни членки има различни финансови ситуации, различни обстоятелства, различни проблеми. Тоест, ние единствено отлагаме вземането на решение. И е, така или иначе гражданите ще се озват в позицията на кредитори. Е, трябва, ако се търсят капитали с е, ниска е, лихва, трябва да се обърнем към агенциите за кредитен рейтинг и нашата зависимост от тези американски агенции ще бъде все по-голяма. Подобни агенции имат много важна задача. И въпрос е ще има ли възможност да има неутрална позиция? Мисля, че не сме обмислили достатъчно нещата и сме на път да си създадем още повече дългове. Господин Рубик, една минута. Благодаря. Тук се поставя въпроса за стабилността, за економическия ръст. Бюджета 2011 в момента се обсъжда. Ние познаем основните бюджетни насоки и как евентуално ще постигнем по-голям економически ръст, как ще подмогнем на малките и средни предприятия, как ще имаме по-добра предприемаческа инициатива. Това са основните въпроси пред нас. Ако имаме по-голям рандеман, ще можем повече да разпределим средствата. Говорим за конкурентоспособност, за иновации. Това са термините и това ще са целите, които евентуално ще ни помогнат да напредваме но трябва едновременно с това да намалим разходите в области, които са контрапродуктивни. Определено трябва да видим какви ще са най-добрите ни бюджетни насоки, тези, които ще създадат работни места. Госпожа Берес. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до малките и средни предприятия? Въпросът е да знаем как те ще могат да теглят кредити, като се има предвид настоящата финансова ситуация и особено лихвите, които им се предлагат. И господин комисар, в този контекст не мислите ли, че в работната група, водена от Херман Ван Ромпой, вие трябва да направите предложение, или комисарят Рен може би трябва да направи предложение, за да се проучат различните суверенни дългове? тази идея беше разисквана много извън работната група. Ще се радвам в самата работна група това също да се случи и да има ясна идея, която да бъде изработена от вас. Благодаря. Благодаря. И сега комисията. Комисарът Бърние. По важният въпрос за европейските ценни книжа, и това, което току-що споменахте, госпожо Берес, ще предложа господин Рен да ви отговори директно в писмена форма следващите няколко дни. В бях, беше говорено тук за така наречените стрес тестове, тестове за устойчивост, за спрямо събития, които не са се случили, т.е. за примерни събития. Президентът на комисията Баросо вече говори по тази тема, също както и Оли Рен. Идеята е да имаме възможно най-голяма прозрачност. Така че ще ви препращам към доста изчерпателни отговор на господин Баросо по този въпрос. Господин Карас повдигна въпрос, свързан с а, превенцията и предвижданията и че банките трябва да плащат за своите грешки, а не да накоплаците да плащат за грешките на банките. Тази тема вече беше разисквана и преди и е, ще а, предвидели сме законодателство, което ще влезе сила през 2011 година в това отношение и ще а, наложи принципа за този, който замърсява плаща и този, който бърка плаща. Но това е просто едно, един инструмент – тази е, такса, която ще наложим на банките, е всъщност само един механизъм, който ще бъде съпъсван много други и ще има цял пакет, за да предотвратим бъдещи кризи, кризи, които могат да се превърнат в катастрофи. По агенциите за кредитен рейтинг, госпожа Берес говореше тук преди малко за тези, а, да, за тези дългове, държавни дългове. И а, ние мисля, ще се концентрираме в тази област и също така евентуално ще помислим за създаването на една европейска агенция. най-вероятно ще има и съответното законодателство към края на 2010, началото на 2011. Госпожа Берес говори за прилагането на пакта за стабилност. Да, мисля, че трябва да напреднем в тази насока. Имаше спешни мерки, които трябваше да бъдат взети в рамките на които се формира този европейски механизъм за финансова стабилност. Тук се спираме на въпроса, зададен на госпожа, от госпожа Басеско. Дали този механизъм ще бъде постоянен? Най-вероятно да. Макар, че групата, която се занимава с този въпрос, не е избрала все още правно основание за евентуалното изготвяне на един постоянен механизъм за управление на кризите. И искам да кажа в отговор на госпожа Подимата, Гърция върши наистина, полага големи усилия и има голямо ангажиране от страна на гръцкото правителство. Нека да напомня, че тази тежка криза която засегна вашата страна, може да бъде заразна. Това подчертава още повече взаимозависимостта на държавите членки, особено в еврозоната, но също така показа и желанието на Европа и решителността и да се осигури доброто функциониране на Европейския съюз и на еврозоната. Решенията на съвета ЕКОФИН от 9 май за създаването на тези два инструмента показват още веднъж, че Европейския съюз беше способен да отговори на големите политически и економически предизвикателства, но мисля, че има нужда още от подобряване на инструментите, за да се отговори на економическата ситуация. Може би трябва да направим много повече. И искам да кажа на господин Рубик, също като него и аз смятам, че е моментът да, че е дошъл моментът да си извадим заключенията. Но това не е краят. Но все пак бихме могли да си извадим заключенията от сътресенията на еврото и а, да се съсредоточим върху координирането на системата за отговор и стабилизиране, която прилагаме в Гърция. И а, мисля, че трябва да направим всичко това, а и нещо повече. Да говорим с гражданите, защото те очакват от нас да направим това, което сме си набелязали като цели за стабилност, за економически ръст и реформи и регламентиране. Така че трябва да говорим по тези въпроси с тях, а също така и за, да говорим за инициативите в рамките на стратегията 2020. Именно за това се съсредоточавам върху втората част на моя ресор и ще представя в, през октомври идеята за а, една обща такса на европейския пазар, за да се а, консолидира още повече този пазар, да се под да се синхронизира по-добре функционирането му, защото в момента той е доста хаотичен и потребителите просто се губят в него. А целта е да постигнем около 2% економически ръст за този пазар. Това е, което имах да кажа като цяло. Благодаря. Благодаря.